повтарям, желая приятен следобед днес и тъй като това е първото ни заседание за тази година, желая на всички хубава, честита нова година. Ако нямате възражения по дневния ред, можем да смятаме, че той е прият. Не виждам възражения. И Предлагам да започнем с приемане на протокола от заседанията 11-12 ноември и 2-3 декември. Няма възражение, доколкото разбирам, приемаме ги. Съобщение на председателя. Нека да поздравим сред нас е, е, госпожа Демата и група от е, риболовния сектор в Италия. Освен това, господин Каскин от Булфиш. Той ще вземе отношение по някои от точките в дневния ред. И още няколко думи във връзка с нашия гостенин, който е всъщност доаен, може да се каже, в е, така, на, рамките на научните изследвания и научната литература. Е, най-вече по отношение на риболова, той ще е, представи своите виждания малко по-късно, но трябва да ви кажа, че е, именно това е човека, който е, обърна внимание на застрашеността на немалко видове е, и събуди повече чувствителност по тези въпроси. Преди известно време в Комисията по риболов ползвахме много неговите консултации – ние смятаме, че е, запазването на запасите, увеличаването на запасите е, са основна задача на нашата комисия. Е, и в този смисъл утре действително ще имаме интересен обмен на мнения. И това ще бъде една от важните ни теми. Нека сега да видим как стоят нещата с първата точка от дневния ред, въвеждане на пределни граници, но искаше ми се да започнем, но тъй като до този момент колегата, който е докладчик по темата, все още не се е присъединил към нас. Ще трябва да разместим някои неща. Така че първо ще започнем с точката, по която докладчик е госпожа Монтейро сключване на протокола за прилагане на споразумението за партньорство и в областта на рибарството е, Европейска общност Република Кабо Верде. Първо ще чуем госпожа Монтейро и след това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 преди всичко да чуем новини от комисията. Да, съдържанието. Do protocolo entre a União e Cabo Verde, a duração, uh, todo, todo a contribuição financeira uh, que julgámos que podia ser uh, um pouco melhor. Всъщност, протокола с, с зеления нос заслужава да бъде преразгледан но основната цел беше най-вече да чуем комисията по този въпрос. След това, разбира се, ще видим парламента трябва да даде съгласието си за този протокол и даваме комисия, на комисията. Да, действително. Е, има ли други членове, които биха желали да вземат думата по темата, преди да дадем думата на комисията? Добре. В е, текста на госпожа Монтейро има един цял списък от е, искания и очаквания по отношение на комисията и предполагам, че комисията ще вземе отношение по тези препоръки. Имате думата, моля. Мерси буку. Добър ден. Благодаря. Най-напред искам да се извиня, че не можах да дойда през декември, но трябваше да участвам в дебата, така беше предвидено в началото на декември, но в последната ми минута, в самия ден, на когато трябваше да се изкажа, имах малка неприятност семейна и затова днес ще мога да представя това споразумение. Най-напред да се върна накратко за самото споразумение. То е, беше договорено през 18-та година и беше подчертано през май 2019. Това е за тонови кораби и решението така както е отразено, всъщност използването на предишното споразумение беше много добро. Възможностите за риболов бяха увеличени по този нов протокол – Референтният у нас за този протокол е 8000 тона и финансовото участие 550 е евро, 400 са за достъп и останалото е за секторната помощ. Споразумението влезе временно през май 2019 година. Това е споразумение, което работи добре <clears throat> с страна, където управлението е много добро. Става дума за областта на риболова и в доклада има много елементи, които са подчертани, чиято важност, например, цитирам някои от препоръките, те са няколко, е, целта е да се подобри надзор и контрола. Това е нещо, което е изключително важно в настоящия протокол. Тази подкрепа на контрола и надзора е добра не само по принцип за риболова, който, за надзора, който се извършва от а, а, Европейския флот, но и също и за останалите кораби, които оперират в тази зона. Друг елемент, който е подчертан като много важен, това е научния аспект, научното сътрудничество в рамките на този протокол – е много по-подчертано и разработено в предишния протокол. И предвид, че става дума за тон, е, преди, предишния протокол се спираше само на деликатните въпроси, научни деликатни въпроси, докато тук вече предвиждаме и помощ за института в Зеления нос, за да помогнем на този институт съвместно с властите да припоръ... да приложат по-деликатните препоръки. Така че има едно много душно измерение, което се предвижда в протокол. Що се от нас? Е, не сме единствените, които ловим в тези води и става дума за прозрачността. Дори да няма конкретен член в протокола, който да говори, за, да подчертава и да припомня някои задължения по отношение на прозрачността, Различните комисии сътрудничат и водят диалог по е, този протокол, първото, което се състоя в средата на декември в Зеления нос. И беше поставен въпроса за необходимостта за прозрачност на риболова, който се извършва от е, чуждестранни флоти. И двете страни се споразумяха да се възползват от тези годишни заседания, за да правят равносметка на това, което се извършва в, е, на европейско роднище и в е, водите на Зеления нос. Друг аспект, който беше подчертан, е необходимостта да се засили капацитета за демаркиране, сваляне на стоката в е, Зеления нос, да се използва споразумението за тази цел и по време на последната смесена комисия Първата, която се стоя по това споразумение, последната, по временното, временния аспект, беше обсъден въпроса за използването на водите и а, се ангажирахме да използваме този, това пристанище на Миндело за дебаркиране и двете страни се споразумяха да насърчават тези разтоварването на рибата в, на това пристанище. Идеята не е да се използват от фондовете, това са 350 хиляди евро годишно. Това не са достатъчно големи фондове, за да може да започне някакви инвестиции в областта на инфраструктурата, но Зеления нос се ангажира да развие този, това пристанище Миндело. А, работата също на жените и условията за работа на жените също се подчертава в доклада, в споразумението, това е сектор, който е по-малко ориентиран към работа на, на, за жени. И дори настоящия протокол да насърчава дебаркирането на стоката, за да внесе допълнителен полза за страната, областта на, на сектора на преработката на, из, на износа. Това не е сектор, който е пряко интересен за жените. Има много дейности, в, които се предвиждат за подкрепата на местните власти. жените също са част от тези местни общности, така че може би трябва да подчертаем повече някои дейности в областта на главоногите, тук в областта на тоновете не е толкова пряка помощта. И въпросът се постави за разподеляне на на тези смесени комисии да участват в по-широко и последната смесена комисия през декември докладът и различните приложения, свързани с този доклад, бяха разпространени на държавите членки и Европейския парламент и Европейската комисия. Смятаме, че тези доклади вече вие трябва да ги имате, но ако случайно някой е, е бил пропуснат, може разбира се да ви ги доставим. Това беше Няк... Това бяха някои от основните аспекти, според мен. Разбира се, фондовете, това е една дискусия, която водим в Европейската комисия, било то с службите от ДЕВКО, службите външните служби, общите външни служби и се опитваме да работим повече върху синергията между различните фондове, които са на разположение в ДЕВКО, фондовете, които за момента се обсъждат като е, този международен инструмент за развитие. Така че работи много в Европейската комисия по тези синергии, но също и в самата делегация. В делегацията имаме колеги, които се занимават с риболов и такива, които се занимават с различните европейски фондове и то тази синергия се прилага и на равнището на делегациите. Благодаря. Okay, uh, we'll start with Mr. Pizarro. Господин Пазарио, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Всъщност, аз исках да благодаря на нашия докладчик за този добър доклад, но също и да благодаря на комисията за е, изказването, което направим. Но е, имам е, малко, така изпитвам някои смесени чувства, защото разбира се, споразумението с Зеления нос добре работи, добре действа. Освен това, това е една страна, в която ми се струва, че може да, да имаме доверие, но в същото време е ясно, че в това споразумение може да бъде малко по-амбициозни. Може би да отиде малко по-далеч. Просто малко се чувствам недоволен в известен смисъл, защото това, което ние финансираме, това са частично проблемите на пристанището Миндело, но не може да спрем до тук. Мисля, че не трябва да забравяме и контролното измерение на, нашите, на нашето участие – ако няма дебаркиране, ако няма сваляне на риба на пристанището, дори сектора тон не е за участието на жените в този сектор. Така че това е нещо, което ние трябва да включим в, наши, в нашето общо споразумение и в проекта на госпожа Монтере, Монтере Деяр, прощавайте за лошо произношение, предлагаме известни изменения, за да може комисията да прави малко повече така логика, в която се занимава с тези проблеми. Защото за мен много важни са условията на дебаркиране, така че трябва да се създадат необходимите условия в това пристанище. И това споразумение трябва да позволи специфично и, и финансова помощ, за да подобрим не само контрола, но също така и да включим повече жените и младите в тази дейност, защото ми се струва, че това е, може би, най-важно. Това е и целта на това споразумение. Не само да участваме в доброто хранене и в е, и економиката на Европейския съюз, но също и економиката на местната страна. Тоест да осигурим някакъв баланс в тази страна. Аз съм убеден, че правим всичко, което е в нашите възможности, но все пак иска да поставя ударението върху това. Благодаря, господин председател. Докладът на госпожа Монтеро включва голяма част от положителните въпроси на някои проблеми. Искам да подчертая някои неща. Дори и това споразумение за тоновете, но около 20% от улова са акули. Така че има едно проучване на Европейския съюз, което показва, че няма прекомерно експлоатация, но местните организации поставят под съмнение това проучване. Липсват данни за улова на акули. Това е с риби, които са много важни за местния, местната екосистема. Но аз предлагам а, и а, корабите да участват в този контрол. За сега контролът е доста труден и що се отнася до улавянето на чувствителните видове, европейските, европейските кораби трябва да направят всичко възможно да не ловят някои видове, като костенурките и това трябва да бъде валидно също и за риболовните кораби за тон. Що се отнася до дребния риболов, местния риболов, трябва да се разгледа общо и ролята на жените, която, които участват в цялата верига и да финансираме до известна степен някои инфраструктури, като хладилните установки. Матера? Госпожа Матера? I should just say that the interpreters are asking us all to speak more slowly. Имам молба е, от е, преводачите, но също и от мен да се говори по-бавно. Е. Благодаря, господин председател. Благодаря на различните колеги за участията, за изказванията, които направиха. Благодаря за всички забележки относно проекта за доклад. Мисля, че всички ще се съгласим, че трябва да защитаваме да, това споразумение с повече амбиция, така че ще очаквам вашето предложение за изменения, после ще обсъдим нещата, да намерим най-доброто решение, за да може да засилим амбицията на това споразумение в рамките на помощта, което Европейския съюз може да окаже на зеления нос. Uh, да, чухме някои забележки. Нека да подчертая, че а, има а, един протокол във връзка с а, на съвместия комитет във връзка с член 9. Той все още не е публикуван, ако не се лъжа. Може би можете да кажете нещо по него. Благодаря. Ще се спра някои от забележките, които бяха направени. Що се отнася до амбицията и финансирането, може би не бях достатъчно ясна. Финансирането, което е налично, 350 хиляди евро годишно, явно не е достатъчно за работа по инфраструктурите, но това са дейности, които се предприемат от самата страна. За сметка на това пък вие обяснявате значимостта на контрола. Четирите основни направления са първия е, надзор и контрол, след това имаме подкрепа за научните дейности, след това подкрепа за местните общности и приложение на синята економика. Различните дейности, свързани с е, контрола и с местните общности, включително и жените, не иска да кажа, че помощта не трябва да отива за жените, но този сектор на тона и преработката не е основен а, сектор за жените, за разлика от други страни, където споразумението повече настояваше по този въпрос. Но една голяма част от а, помощта отива за контрол. И настоящия капацитет за контрол и надзор, които са на място в Зеления нос, са ефикасни, могат, разбира се, да се подобрят и се надяваме, че тези 5 години помощ, сектор на помощ, различните дейности ще позволят да се подобри надзора. И както казах, не само за европейските флоти, но и чужестранните. А що се отнася до кулите, ние сме напълно съгласни в Европейския съюз, но също и като говорихме за зеления за значимостта да се вземе под внимание е улова на ракури, които са важни в, това, в този сектор. Затова в новия протокол има един член за научното сътрудничество, където се говори специално за улова на акули и страните се ангажираха да изготвят тримесечни месечни доклади е, за улова на акули, които не трябва да прехвърлят 30% от тонажа. Изпратихме първия доклад края на 19-та година и там ставаше дума за 3% улов на акули. Така че една голяма част от а, е, секторната помощ отива за науката и за, отива за проекти, за специфично, за, конкретно за улова на кулите. Това е една тема, която е много важна, не само за нас, но и за зеления нос. Така че това беше записано в различните дейности и ние на всеки 3 месеца следим как, до къде са нещата. А що се отнася до а, костенурките, знам, че има една препоръка. Това е част от секторната помощ за засилване на капацитета на научните институти и провеждаме диалога с различните неправителствени организации по, тези, по този въпрос конкретно. Освен контрола, какво имаше? Не. Е, докладите на смесените комисии, както казах, те са споделени между Европейския парламент и държавите членки, но те не са публични. Това е документ, Говорихме с различните партньори. Това е документ, където са записани дискусиите, които се провеждат в рамките на партньорството. Дейностите, които се идентифицират, често са по-скоро политически, вътрешни, е, приложения на местната политика. И те не ги обнародват, което позволява да се запази известно доверие и открит диалог в рамките на смесените комисии. Така че тези комети не са предвидени да бъдат обнародвани. Говорихме с различните партньори и заключението беше, че това не е документ за общата маса за публиката. Ние ги предаваме тези доклади до парламентаристите и държавите членки, те това го разбират, но въпросът за обнародване на тези документи не е на дневен ред. Okay, but if they're shared with the parliament, how does a member get to see them? You said they're shared with the council and the parliament and the... Uh... Avec le secrétariat. Всъщност ние споделяме, работим с секретарията на комисията Риболов. Тоест с вас. Да, добре, всъщност Клаудио, така да се каже, държи нещата в тайна, така ли излиза? Добре. Ще трябва да прегледате документите още веднъж, може би. Да, благодаря ви. Срокът за измененията е петък. По обяд. И така. Сега преминаваме вече към източно Балтийската Треска. Докладчика все още не е тук, но а, нашият колега Мандела а, получи а, всъщност неговите бележки и а, господин Хербст утре ще има възможност да получи най-късно утре още веднъж възможността да представи своите а, бележки, но нека да сега да чуем господин Мандела. Да. господин Фандален, извинявайте. Да, благодаря ви, господин председател. Какво е мнението на докладчика? Имаме от декември едно решение на съвета. Става дума не само за треската в източната част на Балтийско море, но имаме също и проблеми с треската в западната част на Балтийско море, с херингата, херинга и някои други видове. Ситуацията е тревожна. Знаем, че тя е свързана и с капацитета риболовния капацитет, както и с най-вече критичното състояние на запасите в източната, но и в други части на Балтийско море. Става дума не само за тези запаси, които вече споменахме, но и за други видове, които са в тревожно състояние в източната част на Балтийско море и по тази причина риболовните възможности на риболовния флот вече са доста ограничени. А капацитета е, е много по-голям от риболовните възможности. В този смисъл е, се налагат тези спешни мерки. И така, е, става дума най-вече за три вида а, риба, както за треската в източното а, Балтийско море, а, така и за а, треската и херингата в западната част на Балтийско море. би трябвало в рамките на законодателството да потърсим възможности, за да подкрепим е, е, риболовния сектор е, в съответно най-силно засегнатите страни, но и да допринесем за възстановяването на запасите на застрашените видове. Така че това в общи линии е обосновката на докладчика и той одобрява спешните мерки, които се предлагат. Нека да започнем сега с докладчицата в сянка, господин Христов от Социалисти и Демократи. Благодаря, господин председател. Обърнато внимание, но критичното състояние на този вид е обезпокояващо. Да, риболовът е причина само за около четвърт от намаляването на количеството на източно-балтийската треска. Това обаче е дейност, върху която имаме възможност за пряк контрол и можем да окажем влияние в кратки срокове. От научните данни знаем, че в Балтийско море състоянието на кислорода е лошо, Хранителните запаси за този морски вид не са добри заради миграция. Има ръст на паразитните заболявания и разбира се, човешката дейност има непряк ефект върху състоянието на околната среда. Биомасата на вида е много ниска, с най-слаби показатели от 50-те години на 20 век. Този вид има най-голямо економическо значение за рибарската общност в Латвия, Литва и Полша и в по-малка степен в Дания – и през последните 2-3 години значително по-малко в Германия. Нека не забравяме, че Руската федерация също лови източно-балтийска треска, като ефективни мерки за контрол там Европейският съюз не може да упражнява. Разбира се, източно-балтийска треска не е единственият вид, за който са предприяти мерки за намаляване на риболова. На 15 октомври съветът намали с около 60% риболовната квота и за западната херинга, и за западно-балтийската треска. Според научните данни обаче, риболовът на западно-балтийската треска все още е допустим. За херингата се очаква до година-две запасът да бъде в по-добро състояние в сравнение с днес. Затова не съм убеден, че предоставянето на средства за прекратяването на риболовна дейност и за тези два вида на този етап би било целесообразно. По-вероятно е това да има негативен социален ефект върху рибарските общности, които зависят от риболова на тези два вида. И тази седмица ще проведа разговори с заинтересовани страни. Имайки предвид нуждата от спешни мерки, намирам предложението от страна на Европейската комисия за своевременно, необходимо и добре обосновано. Благодаря ви. Thank you. Mr. Gardy? Sorry? <laughs> Johan. Thank you. I know that, uh, yeah. Благодаря. Аз ще направя няколко бележки. И ясно е, че има проблем с треската в източната част от Балтийско море. този, тази дейност е източник на доход за риболовците и ако се прекрати тяхната дейност за една, две или повече години, за мен е важно да получат подкрепа в случай, че капацитетите не се използват. И в деня, в който рибните запаси се възстановят, това ще бъде отново възможност за работа за риболовците. Това се отнася за треската в източната част на Балтийско море, за частта в, в западната част на Балтийско море. Не знам дали може да се сложи граница пред миграцията на а, рибите. Не знам дали може да се наложи рестрикция на източната част, а да бъде позволен риболова в а, западната част до 2024 година. Не знам това как ще се отрази на рибните запаси. И за това, както и колегата ми подчерта, проблемът не е предизвикан от а, риболовците, а от а, много други фактори от а, околната среда, замъртяване и така нататък. Ограничаваме рибарите, а, но всъщност причините са другаде. Така че подкрепяме мерките в подкрепа на риболовците и, както председателят каза, трябва да гледаме 20 години напред. Когато запасите се възстановят, няма да имаме големи флоти и ще имаме същите проблеми, както преди 15 години. Искате ли да коментирате по доклада? Да, трябва да сме съвсем ясни. Естествено, дискусията е, трябва да бъде изключително прецизна и аз предпочитам е, докладчикът, в крайна сметка, да вземе е, така да се каже, отношение по тези въпроси, за да бъде съвсем точно всичко, но нека да чуем... Да, моята колежка се извинява, че не е тук. Оставим и бележките си. Това е позицията на нашата група. Всъщност, не искаме да разберем измененията по предложението на докладчика. Като проучваме неговия доклад, виждаме, че той е разширил приложното поле на риболните риболовните кораби, тези, които ловят херинга и треска. В същото време докладчикът предлага да се вмахнат почти всичките контролни мерки. Предложението на комисията цели да се решат проблемите, структурните проблеми на флотата, а не да раздаваме парите на дъркоплаците без да следим и без да контролираме, за да сме сигурни, че мерките подобряват нещата. Но това е което предвижда доклада. Ако така се приеме, както е, ще загубим а, а, информацията за намаляването на капацитета, ще имаме недостатъчно покритие като наблюдатели, ще загубим също информацията за наименованието на корабите, които имат като прилов треска. Освен това, задължението за държавите членки да беше премахнато това да се намали капацитета за риболов. Повече пари, но по-малко контрол. Това не е много добре. Гледната точка на група е, че всъщност искаме да, почерп подчертаем, че ситуацията в Балтийско море е толкова сериозна, че изисква по-общи мерки за бъдещето, освен приловът от последните години и запасите от треска страдат и от други сектори, както го беше подчертано, т.е. недостатъчно кислород, паразити, недостатъчно храна за треската. А всъщност треската се храни с хениги и с други дребни риби. Това трябва да се решава спешно. Е, извинете, че така набързо говоря, но имах проблеми в началото на седмицата. Благодаря. <coughs> Uh, right. Thank you very much. In... Много благодаря. Сега давам думата на госпожа Къшна от комисията. Аз имам няколко въпроса. За колко пари говорим? Колко средства се очаква да изхарчим? И може ли да гарантираме, че това няма да намали трайно капацитета на рибарските флоти. И на трето място, в предложението на комисията се подчертава, че квотите за треска не са били използвани и спадат, особено през 2018-2019 година. След като не изпълняваме дори квотите, защо изобщо са нужни мерки? Самите рибари би трябвало да кажат, че просто няма риба. Заповядайте. Thank you very much, Chairman. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на членовете на комисията за този интересен дебат. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Може още веднъж да припомня съдържанието на предложението на комисията. Тук става въпрос за намирането на структурно решение за структурен проблем. Изключително важно е не само да хвърляме средства в рибарската индустрия, за да се окажем след 5 години в същото положение спрямо запаса от друга риба. Така че комисията предлага не само да се замразят а, квотите а, от а, Атлантическа, а, не от Атлантическа, от а, а, треска в а, Балтийско море, а, а и други мерки. Така че, ако затворим едната пролука, да не се отвори друга проука след пет години, когато други кораби ще заемат празнината, оставена от намаляването на флотата. Според нас мерките са закъсняли. Можем да решим един проблем сега, но не можем да предотвратим завръщането на флотата след 5 години. Още една контролна мярка, която предлагаме, за съжаление е заличена. Ще обясня защо сме ограничили предложението си до Западно-Балтийската до източно-балтийската треска и защо сме разрешили улова на херинга и треска в западно-балтийско море, както каза господин Фан Дален. В целия Европейски съюз тази, този вид е най-застрашен както споменаха други колеги. Три пъти повече риба умира заради лошите условия в Балтийско море, отколкото вследствие риболов. Не може това да се сравни с западно-балтийската треска. Там очакваме нормални запаси тази година, а за западно-балтийската херинга очакваме да се възстановят количествата до 2-3 години. Така че нашето предложение е да обобщим средствата, с които разполагаме и да помогнем на рибарите, които са в лошо положение в момента. По вашите въпроси, господин председателю, колко пари ще получат рибарите? Това е решение на държавите членки. Предложението на комисията не предвижда нови средства. Бюджетът беше прият преди няколко години, беше замразен за 7 годишен период. Нямаме свежи пари, които да предложим. Това, което предлагаме е гъвкавост за държавите членки. Така че държавите членки в портфейла си от непохарчени средства за инфраструктура, например, или за морски политики, да могат да използват тези средства и да ги прехвърлят за целите на замразяването на квоти за техните флоти. Попитахте, има ли гаранция, че капацитетът ще бъде трайно намален? Да, това е в предложението на комисията. Ние сме предложили правила, за да не се увеличи капацитетът след няколко години. В момента не виждам тези гаранции в доклада на докладчика и това ни обезпокоява. Как стигнахме до това положение? Правилен въпрос а, при положение, че не са изчерпани квотите през последните няколко години. Ще кажа, че това е случаят само през 2019 година. Всъщност през 2019 година учените ни казаха спрете всякакъв улов. Едва тогава, а не по-рано. И тогава комисията направи това спешно предложение Очакваме спешните мерки да подействат. Има високи парагове, с които а, трябва да се съобразяваме и само в много драстични случаи а, учените казват, че трябва да се спре и тогава ни прибягваме към спешни мерки. През изминалите години Намалихме квотите за риболов в Балтийско море, в източното Балтийско море. Учените също казваха, че трябва да се намалят квотите, но едва миналата година стана ясно, че това не е достатъчно. Положението е много а, тревожно и много неприятно. А, каза се също така, че намаляването на запасите а, само а, една трета се дължи на улов и две трети на а, екологични условия. А, надявам се, че успях да отговоря на въпросите си. Имаме ли представител на хрватското председателство? Съветът на същото мнение или е като докладчиците по този въпрос? Да. А, не разбрах защо спешни мерки, криза. Какви думи трябва да се използват преди да стане и ясно колко е сериозно положението? Това е малко като риторичен въпрос. Благодаря, господин, госпожа Шабо. Искам да се върна на това, което казахте, че трябва да се заинтересуваме от фактори, свързани с околната среда, но както и въпроса с рамковата директива за морската стратегия, която определя като цел доброто здраве на екосистемите до 2020 година, вече сме 2020, а според мен това е типичен случай за липса на свързаност между политиките. Трябваше по-рано, преди години, още когато тази рамкова директива беше влезе в сила, но аз се питам как е, сътрудничате между генерални дирекции. Това е въпросът и за комисара, защото това е истински проблем. Can you respond to that, Mrs. Госпожо Кишна, ще отговорите ли на това? Благодаря. Много добър е, въпрос зададе е, госпожата. Действително в Балтийско море Ситуацията с екологията е много лоша. През последните години имаше директиви за околната среда. Колегата спомена, е, някои има и други, които не се транспонират достатъчно от държавите членки. Например, има редица директиви, които не са добре транспонирани, не се спазват. И за това е трудно да се подобри положението в Балтийско море. Ако разгледаме и географското положение – Балтийско море е практически затворено. Има само един проток с Кагерак и положението е по-лошо дори от Средиземно море. Така че водата почти не се обновява. Освен това, глобално, глобалното затопляне също има въздействие – според мен ще минат години преди да се подобри положението, въпреки мерките, които предприемаме, но ви благодаря за въпроса. Благодаря. Аз ще говоря с господин Хепст следващите дни и ще го помоля да обясни измененията, които е предложил. Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е следващият понеделник, 12 часа на обяд. И сега за следващата точка от дневния ред очакваме посещение на господин комисаря Синкевичус.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 Please take your seats. Заемете местата си, моля. Okay, thank you very much. Uh... Много благодаря на всички. Искам да поздравя най-сърдечно с добре дошъл комисарят по околна среда, рибарство. Това е първият път, в който посещавате нашата комисия, но няма да е последният може да се каже, че още сте в медения си месец като комисар, така да се каже. Съвсем нарочно столът на гостите ни е малко по-висок, за да предава тяхната по-висша позиция. Участвахте вече през декември в съвет. Неправителствените организации казаха, че резултатите от този съвет са ужасни, така че и медения ви месец не е бил лесен. Може да се каже, че е свършил. В момента се готвим да започват преговорите по Брексит. Надяваме се, че ще се застъпите за европейските риболовци. Благодаря, господин председателю. Радвам се, че съм тук. Много се радвам също така, че вие присъствате да слушате и да задавате въпроси. Много се радвам, че имам възможност за първ път да говоря пред вас в ролята си на комисар за околна среда, океани и рибарство. Както казах по време на моето изслушване през октомври, ще поддържам специалното партньорство с Европейския парламент като комисар. Също така ще участвам и за бъдеще в трилози, както през декември по Фонда за морско дело и рибарство, винаги когато това е нужно. През октомври се видяхме за пръв път. От тогава се случиха доста неща. Започнаха преговорите в съвета през декември за риболовните възможности за 2020 година. Ще се върна на този въпрос, когато обсъдим с генерална дирекция МАР по-подробно този въпрос. Ще кажа само, че тези преговори бяха и са много сложни трябва да се изпълнят целите на опор за минимални устойчив улов и да се решат някои важни проблеми. В крайна сметка успяхме. Знам, че някои флоти са по-засегнати от други и съчувствам на засегнатите а, рибари. Тази тази промяна обаче беше нужна, за да осигурим спазването на техните дългосрочни интереси. Някои от тях присъстват тук днес. С някои от тях обсъждах тези въпроси, като например с Пьер Каскинт и обясних, например, че общи допустим улов и регламента за квотите не поставя изисквания от днес за утре, а дава 5 месеца за приспособяване а, на, към тези технически мерки. А, нека да повторя, много е важно да обменяме мнения с, с, с унези, които са пряко засегнати от нашите решения. Винаги а, ще се опитвам да търся диалога с вас. А, тук в Брюксел или, за, или с а, крайбрежните общности. А, ще се върна на съвета през декември. Никой не говори за рибни запаси, които се сриват. А, трябва обаче да кажем, че положението е драматично и решението да се спасят рибните запаси засяга, разбира се, хората, които е, упражняват тази професия. Е, но е, ние единодушно взехме решение за компромисното решение, което гласувахме. Има и още нещо, което трябва да за което искам да говоря, а именно приемането на Европейският зелен курс, който включва стремежа Европа да стане климатично неутрален континент до 2050 година. Това, разбира се, ще бъде в полза на всички европейски граждани. Политиката за океаните ще бъде много важна част от прехода ни към въглеродно неутрална економика и постигането на климатичен неутралитет. Океаните са а, първите, всъщност крайбрежните общности са първите, които усещат последиците от глобалното затопляне и намаляването на рибните запаси океаните ни се затоплят много по-бързо от очакването, но океаните носят и решения за производство на енергия, на храна или за индустриални дейности. Синята економика ще донесе следващата индустриална революция. До 35% от електроенергията в Европейския съюз ще дойдат от офшорни капацитети до 2050 година и трябва да запазим водещата си позиция по този, в тази посока. Но трябва да запазим и моретата си. Така че всички офшорни дейности, като рибарство, например, стават все по-важни важна част от Европейската зелена сделка е стратегията от фермата до трапезата, за да произвеждаме храна по-устойчиво. Знаем, че от океаните идва добра и питателна храна. А, ако сравним производството на сушата, а, последиците за околната среда от морската храна са много по-малки. Знаем, че може да се попълнят пропуските в, снабдяването с храни от аквакултури и производство на водорасли. Европейският съюз в това отношение закъснява, имаме много внос и за това Готвим стратегия за устойчиво развитие на аквакултурите. До август ще бъдем готови. Искаме тя да е както устойчива, така и ориентирана към бъдещето. Заедно с инициативата за инвестиции в синя економика, това ще бъде в полза развитието на нашите крайбрежни области. Често предприятията малките и средните, които работят в тази област, имат трудности с финансирането. Ние ще облегчим това и ще направим съобщение в тази връзка. Ние търсим и други решения, основани на екология, за да защитим крайбрежните региони от климатичните изменения, да възстановим местообитанията и да улавяме и съхраняваме въглероден диоксид. От Междуправителствения панел за климатични изменения знаем от последния му доклад, че е време да инвестираме към такива мерки с това преминавам към друг стълб на зелената сделка стратегията за биоразнообразието 2030 година. В момента сме свидетели на шестото масово измиране на видове, причинено от хора. Можем да спрем загубата на биоразнообразие и да обърнем тенденцията след като два пъти не изпълнихме целите си за биоразнообразие, те за 10 години, не можем да се провалим отново, защото зависимо от запазването на биоразнообразието, това а, засяга и морските организми. Комисията ще приеме стратегията за биоразнообразието през март. Отчитаме резолюцията на Европейския парламент от миналата година по този въпрос. Ще вземем решение съобразно с това. Освен това ще засилим действията си по мрежата Натура 2000. Ще подкрепяме държавите членки е, да си сътрудничат е, по-добре трансгранично за опазването на морските зони е, и въпроси свързани с биоразнообразието биоразнообразието не засяга само защитени зони. В международен план това е приоритет на комисията да се постигне ново международно споразумение за морското биоразнообразие. Новото споразумение ще се заеме с решаването на ключови проблеми, като например морските защитени зони, въздействието на, върху околната среда и а, за да защитим а, морските зони като цяло, а, ще предприемем, а, ще приемем тази стратегия. И така стигам до общата политика в областта на рибарството. По време на моя мандат ще продължим с ефективното изпълнение на тази политика и е, включително и задълженията за разтоварване. Това ще бъде наш приоритет. Естествено, е, опор и до сега се е развива и е носило положителни резултати. Това е, допринася за опазване на е, рибните запаси през е, последните десетилетия е, и вече имаме добри новини за нашата риболовна общност. По време на съвета през декември ние започнахме да очертаваме всичко, което е свързано с максималния устойчив улов от 77 запаса или видове вече сме, имаме е, за 62 е, оценка на е, максимално устойчивия улов за 47. При 47 от 53 става дума за управляване единствено от Европейския съюз запаси на основата на максимално устойчивия улов остават все още да се постигнат политически споразумения про някои от запасите, но и това ще бъде свързано с съвсем стрикни изисквания. Става дума най-вече за 6 общ допустим улов и съответните квоти за при които имаме нулев улов, източната треска в Балтийско море, западната шотландска треска, е, треската в Келтско море, в Ирландско море, меджита, Келтско море, херингата, западния но Балтийско море, Херинга отново. И така, е, тук имаме, е, така да се каже, е, издадена препоръка за нулеви улови и по отношение на тези споменати вече седем такове предвиждаме консултации Европейски съюз крайбрежни държави и се надяваме, че ще постигнем споразумение крайна сметка за общия допустим улов по три вида треска, най-вече във връзка с поразумението Европейски съюз Норвегия, може да се каже, че все още не е достигнат максималния устойчив улов, макар че продължаваме с усилията за управление и от страна на Европейския съюз, както и е, Норвегия. И същевременно е, трябва да ви кажа, че става дума за е, съществено увеличаване на е, устойчивостта по отношение на, 50, на 25 много ценни за нас рибни запаси. Естествено, всичко това е свързано и с мерките, които предприемаме и по отношение на риболовния капацитет, както и по отношение на риболовните възможности. Нека да благодаря на преводачите. Разбирам, че моя литовски, английски ги тревожи, както и скоростта. И така, западните води. Е, многогодишният план е, се актуализира. Комисията, съветът предприемат мерки. Е, в това отношение започнахме още по време на съвета за рибарство през декември. Точно това всъщност беше основната ни дейност. И нека да подчертая колко важно е, да, за нас сътрудничеството с Европейския парламент по отношение на Средиземноморието е, е, предстоят много големи предизвикателства. На първо време е, сме се споразумяли да така поставим, тъй, да се каже, рамката на усилията за 2020, да я определим в рамките на многогодишния план за Западното Средиземноморие. Това е исторически и важна стъпка по отношение на устойчивото рибарство в е, Средиземноморието. Естествено, е, успешното изпълнение на опор е много е, важен елемент и то зависи от ефективния контрол и изпълнението. Най-добрата политика, в крайна сметка, нищо не свършва, ако и не може да допринесе за нищо, ако остане само на хартия. Както знаете, комисията предлага и амбициозни изменения в системата за контрол на европейско равнище. През следващите пет години очевидно ще обсъждаме всичко това следващата многогодишна финансова рамка, която ще обхване естествено и решенията във връзка с Европейския фонд за морско дело и рибарство, ще играе много съществена роля в това отношение. Не бива в никакъв случай да се подкопават целите във връзка с устойчивостта на е, европейско равнище в нашата сфера и ние ще работим е, както на европейско равнище, така и в рамките на СТО и на е, ООН 14 цел за устойчиво развитие, за да постигнем нашите цели. Вие знаете, че по отношение на е, измененията в е, плана за Балтийско море, е, има е, така, представено предложение за е, намаляване на риболовния флот в източните части на Балтийско море, където запасите от треска са в критично състояние. Днес сте се обсъждали вече този въпрос на съвета през декември. За съжаление, се взе една позиция, която продължава да ни тревожи във връзка с някои от забележките в проекто доклада, представен днес в този комитет, в тази комисия. Европейския съюз е глобален актьор и в рамките на ООН е, и на предстоящата конференция за океаните на ООН в Португалия през юни тази година ние ще продължим да настояваме за нашият подход за нулева толерантност. Някои от е, имаме нови партньори, които са много силни и ще поддържаме и за бъдеще нашите взаимоотношения. И накрая, преди да приключа, ще кажа няколко думи по една тема, която ще ни занимава тази година. И разбира се, аз съм готов да идвам и да ви информирам, да бъда изцяло прозрачен. Това е темата Брексит. Или по-скоро бъдещите ни взаимоотношения с Обединеното кралство. Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз на 1 февруари 2020 година. И а, нека на това място да се обърна към а, нашия приятел, към председателя Крис Дейвис, за да му благодаря най-сърдечно за неговата подкрепа и неговата неуморна работа за устойчивото рибарство. Надявам се неговото наследство да се запази тук в парламента и вие да сте в състояние да продължите неговата работа. Thank you very much. My whole team and I... Целият ми екип и аз ви пожелавам всичко най-добро за в бъдеще. След няколко седмици Обединеното кралство ще стане трета държава. До края на 2020 година ще има преходен период и Обединеното кралство ще бъде част от ОПОР преговаряме за бъдещите взаимоотношения в областта на рибарството с Обединеното кралство. Искаме това да стане до юли, както е записано в политическата делегация. Преговорите ще се водят като част от общите преговори по економиката и ще бъдат част от графика. И, т.е. има график за постигането на споразумение. ние ще се стремим да постигнем решение възможно най-скоро. Нашите преговори ще бъдат също толкова прозрачни, колкото и по споразумението за отегляне и ще се координират от групата за преговори на господин Бърние, като Европейския парламент ще получава своевременна информация. И накрая, почитаеми членове на комисията, ще ни предстои много напрегната година. Ще се справим с предизвикателствата, само ако работим ръка за ръка. Ние сме представители на различни институции, но сме част от Обединени Европейски съюз. Биоразнообразието, нашата синя планета, крайбрежните ни общности ще зависят от нашите общи решения. Искам тази година да бъде успешна, но това ще бъде възможно само с ваша помощ. Благодаря. much, Много благодаря, господин комисар, за вашите забележки. Колеги, имаме час за въпроси. Искам възможно най-много от вас да зададат въпроса си. Имам вече 15-16 желащи да се изкажат. Бъдете кратки. Знаете, че ако се разпростете, ако се разпрострете, колегите ви няма да имат достатъчно време. Госпожа Агиляра е първият оратор. Много благодаря. Добре дошъл, господин комисар. Както казах, добре дошъл, господин комисар. Аз а, се присъединявам към вас с, с чувствата, които изразихте. А, ще ни липсвате определено, но исках да ви кажа най-напред, че а, ви благодаря, че направихте усилие да свържете риболова. Вие всъщност сте гравирани върху вашия портфел. Вие включихте в вашата работа и въпроса с риболова. Говорихте за, макси, за максимално устойчивия улов за 2020 година и плана, който ние приехме за риболова в Средиземно море. Вие казахте, че това риболовно усилие е крачка напред, но планът беше представен твърде късно, за да може да спазим това е, усилие и не, нямахме време изобщо. След това задълженията за дебаркиране на улова. Вие говорихте за общата политика в областта на риболова. Вие предвидили ли сте нещо? Не, вие говорихте за подобряване на приложението на тази политика, но предвиждате ли някаква реформа за близките години? И втори въпрос, аз съм докладчик по всичко, което касае контрол на риболова. Става дума за един много важен регламент, който да позволи да спазваме ангажиментите в рамките на общата риболовна политика. Имаме график, който беше определен. Трябва да одобрим споразумението през септември в рамките на парламента. Но има много спорове в самия сектор, особено когато се касае за продажбата на риба на търгове и трябва да видим някакво споразумение, което да е в интерес на общата риболовна политика. имам съвсем конкретен въпрос. Какво предвиждате в областта на социалната измерение, на, в областта на риболова и по-скоро ролята на жените? Мисля, че вие се бяхте ангажирали да осигурите повече участие на жени в риболовния сектор. И ще направя конкретни предложения, но ще спра до тук. Много благодаря. Ще направя списък на въпроси, за да ги а, обединим а, госпожа Агиер попита за реформата на ОПОР. Можете ли да кажете малко по този въпрос? А, по отношение на а, общата политика, нека да не говорим за реформи, а, а по-скоро за преглед. В началото на мандата ще започна с това. ще разгледам начина по който опор се справя с предизвикателства, които са свързани едно с друго, като например климатичните изменения или други дейности, земеделски, индустриални, които се отразяват на рибарския сектор. Така че трябва да гледаме по-широко на този въпрос. И ще започнем с преглед. Ще говорим и ще слушаме както вас, така и а, рибарите. А, опор задава общата цел а, и възможностите за риболов, но искаме а, да се отчетат а, и всички аспекти социални, економически а, и аспекти на устойчивостта. Така че след този преглед ще направим предложения за промени. Нека да не говорим още за реформа. Ще видим какво може да се промени. До 2022 ще завършим този преглед и ще направим конкретни предложения по-късно. Така, господин Вандален. Да, благодаря, господин председател. Е, моите колеги Милан Мон и госпожа е, Карипирик не са тук, така че аз ще трябва да задам въпросите. И добре дошъл, господин комисар. Хубаво е, че в вашия ресор и в неговото наименование се включи вече и риболова. Е, нещо, което на нас много ни харесва и винаги сме го предлагали. Независимо от това, че аз самият съм от Мастрихта, не от е, крайбрежието. Ние виждаме, че в е, редица морета запасите е, вече започват да се възстановяват. Тоест, мерките взети в рамките на е, опор са взети е, са довели до резултати, но това не може да се каже непременно за цялото Балтийско море, както и за Средиземно море. Хубаво е естествено да помислим за това, че има и недостиг на храна. Също времено пък е, рибните запаси. и Рибите са много важен е, хранителен продукт. Има една резолюция, която миналата седмица Европейския парламент прие. И вътре е, сме подчертали в рамките на е, точките, около 10 точки, е, много важни неща. Говорим за защитени морски е, зони е, в които трябва да се предприемат специални мерки по отношение на риболова. Аз съм малко скептичен в това отношение. Надявам се обаче, че ще можем да обсъдим много задълбочено всичко това, макар че има и негативни, и така, позитивни реакции. Много амбициозни са плановете за развитие на морската среда. Естествено, е, трябва да имаме предвид е, критичното състояние на някои от запасите, на морската среда също като цяло, така че имаме немалко коментари по отношение на всичко това, за което говорихме миналата седмица е, имаме, освен това, и е, доста критични е, бележки по отношение на парковете, вятърните паркове и вятърните турбини в морска среда. Те пречат на морската среда и морските запаси. Господин комисар, защитените морски золи искаме да ги увеличим с 30%. Това пише в резолюцията на парламента, но това ще бъде и част от стратегията. Да, трябва да бъдем реалисти с целите си. Съгласен съм с това. И за това а, споменах в речта си, че а, за морските зони трябва да има планове, така че заетите в рибарския сектор да вършат работата си. От една страна, от друга страна, морските зони да бъдат действително защитени. Защитени морски зони не означава, че риболовът ще бъде забранен в тях. Има дейности, които са разрешени и като цяло тези рестрикции водят до увеличаване на запасите, така че крайбрежните общности печелят от това. Питахте ме за офшорните ветропаркове. Тук въжи същото. Плановете са амбициозни. Трябва да отчетем всички възможни фактори. Моите служби ще работят за специалното планиране на морските зони, така че всички мерки да бъдат балансирани. Господин Калски. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Аз, вие посочихте в уводните си слова, вие сте прекарали 10 минути с представители от риболовния сектор в Франция и друга. Благодаря нашия колега Ванделен каза, че е много доволен, защото в Мастрих сте учили. Доволен съм, защото учите френски, което е, означава, че вие сте готов за диалог. Наистина е, се присъединявам към вашите думи за нашия председател Куиз Девис, както и за нашите британски колеги, които си отиват включително и колежката, която не е тук и не мога да ги кажа довиждане, но това беше в рамките на шегата. Но това, което вие извършихте с представителите на риболовния сектор е много важно и ми се иска наистина да е символ на това, което ще направим с идните години. Няма да успеем, ако ние не може да провеждаме диалог помежду ни. Е, аз наистина съм малко огорчен. Риболовците нали, също ви казаха, че всяка година ние повтаряме едно и също за резултат от съвета, който определя ОДО, други е, параметри, а пък всъщност имаме нужда да работим в един момент заедно. Хора от науката, риболовци, организатори, иначе няма да успеем да, да, да, да свършим работа. Аз е, имам един прост въпрос. Ако правилно разбирам, ние ще за подпишеме конвенция за Европа. Всъщност, този съвет за ОДО и МДР, и, защо да не го използваме тази конвенция за Европа, за да разгледаме начина по който работиме по всички тези технически мерки, да създадем едно пространство на диалог – а и може би още един въпрос, защото също живее в Британия, точно срещу Обединеното кралство. Това, което ме притеснява, е, резултатите от е, съвета по ОДО, има известен брой е, риболовци, които виждат как се закриват някои зони, може би не защото нямат добрите риболовни уроди, нямат квоти и така нататък. Ако утре те вече няма да могат да работят, за тях ще е трудно да отидат в британските води и, и утре, ако махнем и Калкатско море, британските води, френските риболовци от Британия ще ловат все по-малко и по-малко върху много малки е, зони. И това застрашава сериозно тяхната, тяхната дейност. Well, Mrs. Mummery, you missed Mr. Karlskin when you were out of the room. You missed Mr. Karlskin say how much he's going изпуснахте а, господин Калски, с който каза колко много ще му липсвате. Yes, so, Mr. so of course... Господин Калескинт, първо благодаря, че питате за съвета по рибарство през декември. Ще кажа, съгласен съм с вас. Знам добре, че излизайки от залата, единственият, който може да бъде опрекван от обществото и от неправителствени организации съм аз. Така че комисията иска да е прозрачна, иска да обясни а, какъв е общо допустимия улов, това да е ясно за неправителствените организации, за заетите. и сме а, съгласни да дадем тази информация не в навечерието на съвета, а един месец предварително, за да могат всички да обсъждат а, предложенията. И искаме да сме прозрачни, а, да имат информация всички, които са засегнати от а, решенията. Разбира се, искаме всички да знаят а, какви резултати сме постигнали. Тази година дадох първото си интервю след съвета в 6.45 сутринта. Не знам дали това е нормално. Госпожа Контей. Уважаеми комисар, както беше поискано от председателя, ще започвам с директен въпрос. На пленарно тази седмица в представителство на Ван Делайен получих някои отговори Остава дума за малките пелагически е, е, видове в Адриатическо море. Европейската комисия ще преговаря ли или не? И този 6 смеси имахме възможност да работим с хрватското председателство, което е една от е, трите заинтересовани страни и е, много добре познава нещата в Адриатическо море. Трябва да обрежда, че в този случай е, се предпочита да се съдействие в рамките на Средиземно море. По този начин Европейския парламент беше изключен от вземането на решение и трябва да защитаваме интерес на Европейския съюз. Надявам се, че ще проведете диалог, конструктивен диалог с Европа и гражданите. Аз се моля за това с това уточнение, с уточнението, което разбира се, вие направихте по време на вашето изказване. Quite specific, the Adriatic problem? Yes. Адриатическият проблем е доста специфичен. Благодаря госпожа Конте за въпроса ви. По отношение на предложението на комисията за адри... плановете за Адриатическо море обсъждаме и ще вземем решение следващата седмица този въпрос. И ясно е, че стана а, излишно а, и а, ще се предприемат други мерки. А, учените твърдят, че ловните, черивните запаси в Адриатическо море са много ниски. И това ще бъде проблем за следващия председател. Госпожа Агера. Господин комисар, благодарим, че сте с нас. Благодарим ви и за решимостта по време на съвета през декември. В Северния Атлантически океан рибните запаси се възстановяват не толкова бързо, но все пак. Ще се спра на други рибни запаси от Атлантическия океан, които са изчерпани на 80-90%. планът за Западното Средиземноморие а, се оказа а, не е толкова а, успешен, защото а, максималните устойчиви а, а, улови бяха отхвърлени. Какво стана с амбициите за Средиземноморието в резолюцията от 2017 година. Ние подкрепяме комисията в GFCM в вашето портфолио се казва, че трябва да има стратегия за биоразнообразие и трябва да се справите с всички видове застрашени от измиране. Ще говоря за а, използването на дълбоководните ресурси. Ще използвате ли принципа на предпазливост Парламентът зададе този въпрос през 2018 година. Ще приложите ли принципа на предпазливост във връзка с използването на дълбоководните ресурси? Средиземноморието 10% намаляване на квотите. Има много малко запаси. Достатъчна ли е тази мярка за ограничаване? За Западното Средиземноморие най-сетне е предложен план и до 2025 година ще достигнем максимален устойчив улов ще направим оценка, за да видим дали можем да направим тази стъпка. Трябва всички заинтересовани страни трябва да участват в процеса на оценка. А по отношение на дълбоководното а, използване на а, ресурси, то тук в участие в решението ще участва и ООН. Разбира се, използваме принципа за предпазливост. Моите служби са тук. Знаем, че има проблем и той стои за нас на дневен ред. Много благодаря. Ще следим Средиземноморието и ще видим колко риба остава в Средиземно море. Госпожа Демато. Благодаря, господин председател. Вие сте комисар по околната среда и риболова, в тук въпросите, които са много важни, касаят риболова. Вие си е, знаете, че Средиземно е море е много замърсено, много затворено море, така че е, има и много, много трафик по това море. Така че какви решения всъщност, какво се прави в този смисъл за замърсяването? Фондовете не финансират тези въпроси. Влизам в подробностите. Даваме си сметка за трагическото положение на риболовците, но те продължават да искат да живеят и да, да, да, да упорстват в собствената си дейност от поколение след поколение. Когато говорим за използването на ФЕАМП, на този фонд, е, ще е добре държавата да контрол... Е, е, комисията да контролира държавите членки, защото се отпускат пари през последните години. Говоря включително за Италия. Така че искам да попитам защо задължението за риболов продължава да се налага, въпреки че беше доказано вече. Говорихме за задължението за риболов. Не е научно обосновано. Какви са мотивите за да продължаваме да прилагаме тази политика? Освен това и каква са като решение за помощ на риболовците е да се подобри проследимостта и етикетирането на това, което слагаме на масата. А другото решение може вие да се насърчава потребителят да консумира е, видове риба, които не са толкова комерциални, но <clears throat> все пак в момента се оказва много голям натиск върху риболовните запаси. On ecosystem approach, so of... Подхода във връзка с екосистемите. Естествено, това е нещо много важно, както по отношение на Балтийско море, така и на Средиземно море. Е, Европейския фонд за морско дело и риболов. Е, е, комисията на базата на аудитите в държавите членки проследява как точно се изразходват средствата, като държи на принципа на прозрачност, на отчетност. Парламента получава информация. Естествено и в рамките на нашата стратегия ние знаем, че трябва на а, е, приоритетно място да поставим а, е, риболова не, не, не, е, това естествено е отразено не само в стратегията, но макар и по-бавно, в рамките на мандата ние ще следим изпълнението и в рамките на Европейския съюз, както и в партньорите ни, за да проследим и мерките, които се предприемат. Благодаря, госпожа Матера. Благодаря, господин председател. Сеньор комисарио и... Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа добре дошъл на комисаря. Е, и аз е, му пожелавам много успех в изпълнението на своя мандат през следващите 5 години. Аз идвам от един е, периферен регион, много отдалечен регион – и бих искал да отправя един призив към вас. В рамките на вашите дейности в различните сектори трябва да се държи сметка за ситуацията на крайните, отдалечените зони. И аз тук имам предвид правните разпоредби. Островите трябва да получат специфична помощ. Има много изключения, които трябва да се вземат под внимание, за да може економиките на тези региони да функционират, за да има економически растеж е, и да се съчетае това с целите на Европейския съюз. Знае, че това са много деликатни въпроси. Подновяването на флотата, по-специално малкия риболов, който е много важен за тези региони. Ние не искаме да ловим повече, ние е, не искаме да прекаляваме, но просто имаме флоти, които са вече стари и които трябва да бъдат обновени, защото условията на работа са ужасни. А освен това трябва да позволиме на младите поколения да работят и аз ви моля да имате предвид това. И още нещо, което исках да подчертая. Е, става дума за създаването на един европейски център за борба срещу замърсяването на океаните от, с, пластмаса. Искам да знае следното нещо. Когато е, този център беше създаден, мисля, че да отдалечените региони са място, където за борба срещу това замърсяване. Има предвид, например, за Мадейра. Трябва да се подобрят също и научните знания, за да може да се създадат такива центрове. И след това един конкретен въпрос. Е, е, спортния риболов и развлекателния риболов. Знам, че това е само подробност, но е, вторичен въпрос за много. Но е, искам да се върна на тази тема, защото е, имаше много многогодишни планове, където ставаше дума за развлекателни риболов. Съветът, например, определи граници за този риболов и бих искала да знае какво мислите, като говорите за недискриминационни мерки. Благодаря, че ще отговорите на нашите въпроси. Да, благодаря ви за въпросите. Благодаря за това, че поставяте въпроса за най-отдалечените региони. Естествено, в рамките на опор е, и на многогодишните ни планове ние обръщаме особено внимание. Е, знаем колко е, внимание се отделя и в рамките на договора на тези региони. Естествено, в нашата дейност обръщаме особено внимание на тези региони Водим преговори, е, които е, ще станат предмети на тристранни срещи. Ако има достатъчно средства, те ще се използват за е, модернизиране на риболовния флот. Но дали това ще привлече действително а, младите хора към а, сектора, а, не съм абсолютно сигурен. А, аз знае, че е, вие сте разтревожени за съдбата на, на сектора. Е, аз също съм разтревожен и мисля за възможно най-добрите решения. Но не съм сигурен, че инвестиции в модернизиране на флота от е, е, Фонда за морско дело и рибарство действително ще съживят риболовния сектор. Ние знаем, че в крайна сметка сектора е Да, съжалявам, че така е, гласно изразих съгласие с това, което току-що казахте. Ние знаем, че става дума за стабилен сектор, за сектор, който е доходоносен. Но естествено променливите условия, които понякога се променят от днес за утре, е, така, понякога затрудняват е, е, споразуменията. Аз лично не знае нищо за спортния риболов, но може би комисарят ще ни каже нещо повече и ще го научим сега. Да, спортен риболов, е, е, вие е, може би сте чули, че ние подготвяме на проява в това отношение заедно с господин Херпст. Обсъждаме от доста време. Виждаме, че общността, в крайна сметка, която се занимава с този вид риболов, се разраства. Продължаваме. Непрекъснато се появяват и допълнителни въпроси и допълнителни коментари. Имате думата, господин. Благодаря, господин председател. Ние също искаме да ви пожелаем с най-добри чувства е, успеха на нашия председател Девис, който надявам се, че ще видим с него. Господин комисар, Откровено казано, бих искала да ви чуя да говорите повече от името на мъжете и жените, които се посвещават на риболова в моретата, да говорите повече, които касаят повече компетенциите на тези хора. Трудно се прилага политика, общата политика, задължение за дебаркиране, ОДО и така нататък, но е, има още един въпрос. Регионализацията. Ние защитихме тази идея в някои доклади. Какво мислите по този въпрос? Какво мислите също и за търговските споразумения за е, риболовните кораби за тон с замързяване? Това е изключително важно за нас, за баските и за Европа изобщо. Смятате ли да разпространите това споразумение? Мисля, че не е достатъчно това е моба, която аз искам да наложа от началото. Искаме да се наложи етикетиране върху продуктите. До този момент имаше много упорство, съпротива, дали ще защитите това етикетиране, където да пише и происхода. Добре е да защитаваме синята економика, да говорим за значимостта на устойчивостта, да кажем, че крайбрежните зони имат и други ресурси, но тук има сериозен дефицит. Някои, в някои страни е много трудно за крайбрежния риболов и може би това етикетиране на происхода ще реши до известна степен този проблем. Вие казахте нещо, което не ми хареса и когато говорихте за помощите, за подобряване на изграждане на кораби, вие говорихте за субсидии, които не са подходящи и целесообразни, но когато искаме да подобряваме корабите, това е свързано с проблеми с сигурност, така че не би, надявам се, че не искате да се създава впечатление за някакъв сектор, който се развива. Секторът трябва да си остане интересен за младите, Добре, каква е вашата стратегия? И накрая бих искал да ви го питам. Каква е вашата стратегия за разбуждане на стратегическите зони? Има за нас стратегия био разнообразие, но предвиждате ли някаква стратегия за крайбрежните европейски зони, където има много големи затруднения, тъй като квотите, квотите се намаляват, има реструктуриране. Това са зони, това са села, където е много трудно да развият тази обща устойчивост, за която говорихме. Много ви моля да се придържа такъв регламент от една минута от тук нататък. сега давам думата на е, комисаря. Да нашата обща политика в областта на рибарството. Естествено, много важно е да прилагаме всички действия и мерки, които сме договорили, като се ръководим от целите и по отношение на социалната економика, и по отношение на, на соци, социалните въпроси, економически, екологични и така нататък. Нашата е, е, риболовна общност е, е, бележи успехи по отношение на изпълнението, но все още има какво да се желае. Устойчивост. Да, ние желаем е, да продължим по пътя, по който сме поели, най-сетне с помощта на цифровизацията. Информация за потребителите на етикетите. Тя трябва да бъде надежна. Естествено, трябва да се основава на надежни данни. Трябва да има контрол от националните компетентни органи. Комисията подготвя акция изпълнение, който ще определи основните моменти в цялата тази система по отношение на безопасността, на сигурността. Трябва да ви кажа, че никога до сега не сме обсъждали а, а, така, подробно всичко това, макар че не сме го пропускали като елемент в всички правни актове. Във всеки случай, през този мандат ще обърнем особено внимание на безопасността на екипажите на борда. Добре, говорим за подобряване на условията на труд, дали ще се увеличава капацитета във всеки случай. Като че ли комисията в момента по отношение на повишаване на капацитета е, така, е, не може да представи много убедителни аргументи. Ние ще представим в рамките на трилога е, нашите виждания. Надявам се, че ще можем да ви убедим. 30 секунди имате. Благодаря. Вие ме провокирахте, господин председател. Така че, господин комисар, едно нещо. Предложението на парламента, вие говорихте за неправилни субсидии. Ние не искаме от такова нещо. В крайните региони никога не е имало помощ за модернизиране. Знаете ли това? Един от елементите на подобрението касае подобряването на сектор, сектора, на, на, на борда. Трябва да се говори за сигурността на работа, без да се увеличи риболовното усилие. Това е нещо, което трябва да е ясно, защото има толкова много демагогия в медиите, че нещата накрая не са ясни. Трябва да се уточни. Може би и до мен ще е добре да се е, изясни позицията на комисията. So we can definitely... Ние ще продължим е, дискусията по време на тристранните срещи. Но безопасността и в рамките на е, предишния е, мандат на фонда не бе, така да се каже, някакъв сложен въпрос. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук, за това, че представихте вашите виждания и е, обещахте е, да е, останете максимално близо до е, общността. Ще се спра на два основни въпроса. Е, една страна. Е, е, може да се каже, че Румъния е на Черно море и то е пренебрегвано и отричано е, и по отношение на състоянието на рибните запаси и на безопасността, но и по отношение на замърсеността на водите. Така че е, как бихме могли е, в Черно море да е, подобрим състоянието на запасите, защото от традиционни видове отпадат, да кажем, румънската цаца. Ние така, е, разграничаваме естествено между отделните видове. В е, някои от е, е рибите, които са източник на Хайвер, е, забелязваме, че вече има известна тенденция на подобряване. Тя се среща и на други места, е, не само в Черно море, но каква е вашата стратегия по отношение на Черно море? Да кажем, е, е, есетрата е много важен вид за нас. И кои видове ще бъдат в центъра на вашата стратегия, е, черноморска стратегия? Да, благодаря. За това, че поставяте въпрос за Черно море. Защото, естествено, е, всяко море е уникално по своя вид и проблемите си. Черно море е действително един от тези басейни, които изискват особени, но така, интензивни мерки във връзка с устойчивото му развитие. Но ако ние сме единствените, които действат, естествено само а, нашите рибари и риболовните компании ще плащат. Затова това, а, вие, ние знаете, че крайбрежните държави не, не са непременно от Европейския съюз, така че от другата страна на Черно море, да кажем, ще се продължат вредните практики. Много важно е, е това, което постигнахме вече. Това е Софийската декларация, която вече се е, изпълнява стриктно. Е, моят екип следи изпълнението съвместно с усилия от страна на другите държави около Черно море, не само вашата. Е, правим срещи на равнище министър от е, държавите, е, които имат излъз на Черно море. Говорим естествено не само за състоянието на запасите на важни римни видове. Говорим и за економическите, и за социалните въпроси, за е, е, чисто екологичните въпроси, но всичко, е, което предвиждаме, пред, полага действия от страна на всички държави с излъз на Черно море. Защото ако започнем да предприемаме е, устройствени и управленски мерки само в рамките на Европейския съюз, ще пострада само риболовната общност в Румъния и България. Да, вие е, поставихте и други въпроси които е, предполагат във всеки случай задълбочен анализ и може би трябва да проведем, така да се каже, една среща с е, представителите на Румъния, на България и с е, експертите от моя екип, за да навлезем в дълбочина в темата. И сега вие имате думата. Морското биоразнообразие, е, екологията, естествено е, е нещо много важно е, във връзка с темите от нашия ресор. Ние говорим за запасите, за видовете, които желаем да запазим или възстановим и всичко това естествено е свързано с биоразнообразието. И Как е, е, ще е, съвместяваме в крайна сметка нашата политика и всички тези е, мерки, които очертаваме като спешни или необходими, при положение, че продължаваме е, с е, сондажите за газ, за петрол, продължаваме с дейности, които всъщност са насочени единствено към печалбата, включително и в рибарството и не се съобразяваме с разрушаването на биоразнообразието. Дори и китайците като че ли в някои отношения са доста по-ефикасни е, и ефективни, особено когато става дума за лова е, с е, електроимпулси нещо, което се използва при нас, а те са на път да го ограничат силно и да го забранят в определени зони. И така, господин комисар, ще предприемете ли повече действия във връзка с запазването на биологичното разнообразие, за да защитим нашите морета? Thank you for the question. So technical... Да, благодаря ви. Техническите мерки, е, имаме регламент в това отношение от е, юли 2021 година започва е, прилагането и то стрикното изпълнение на разпоредбите, които са включени в този регламент. Не знае дали в крайна сметка отворите в мрежите са от реша... толкова решаващо значение за приуба, но вие ще ни кажете нещо повече по този въпрос, най-вероятно. Да, естествено, ще трябва да обсъждаме нещата много задълбочено, много по-подробно. Има редица технически мерки, включително и с намаляването на треската в Келтско море в резултат на определени риболовни практики, риболовни съоръжения. Какви са научните доказателства, казвате вие? Ами, е, от 10 години те вече са на лице. Да, при всички положения ние ще се постараем след сериозно обсъждане да бъдем по-ефективни. Както виждате, регламента започва от юли 2021 година да се изпълнява. Това е отговорът. Да, вашият въпрос е свързан с изпълнението. Ние знаем, че когато има разписани разпоредби, ще трябва да се съобразяваме. Мерките за контрол също предполагат съвестно изпълнение – Госпожа Рус. Благодаря, господин комисар. Благодаря, че говорихте за университет, за а, риболовни запази. Аз съм докладчик. А, го, имам три въпроса. Първият е за защитените зони. 12% от зоните в Европа са обозначени като защитени зони, а пък неправителствените организации доказаха, че много по-малко има такива зони. Сега се говори за 30%, но това, което се страхувам, че вие, е, че как ще направите тези защитени зони да не бъдат просто само на, хар... на хартия? И второ, за тона, червения тон в Индийския океан. Тази година ще се съберем да говорим за мерките за управление на тона в Индийския океан и е, научните доклади показват, че този тон, всъщност е, жълтия тон, много се е, ловува. Има действителен риск, ако нещата продължат така, с запасите през 2026 година да изчезнат. Трябва да, съгласни ли сте, че трябва да се действа бързо, за да няма такъв проблем и каква стратегия има, предвижда комисията, за да възпрепятства това? След това вие говорите за аквакултура. Е, става дума за човешкото отношение към животните. Правилата в тази сфера не са достатъчни. И Европейската стратегия ще държи ли сметка за този аспект на е, човешкото отношение към е, рибите и как смятате да подобрите условията в, за рибите в аквакултурата и това, което каза Монгомри. Аз също познавам нещата, защото също излизам в морето с риболовци. So, Commissioner, you said in your opening remarks we should not accept marine protected господин комисар, казахте, че защитените морски зони не трябва да съществуват само на хартия, нали така? Аз разбирам от всички вас, че вие много добре познавате сектора. А, по отношение на защитените морски а, зони, казах за това а, преди, а, по отношение на, а, на разликата в а, количеството а, квотите, ние сме увеличили целите си за биоразнообразите до 2030 година, а, за несъвършенствата при прилагането имаме план да обикаляме държавите и да искаме да си изпълняват обещанията. През 2010 година имахме амбициозни 10 годишни планове. 2010 та и така нататък. За съжаление, в края на десетилетието виждаме, че плановете не са приложени. Същото е положението с биоразнообразието. За съжаление, не достигнахме целите си. Така че е много важно в държавите членки да се а, затворят тези пролуки при прилагането на национално и регионално ниво. Аз ще съм на разположение за да разговарям с държавите членки или пък да предприема други нужни стъпки, да започне процедури на, по нарушение за неприлагане на европейско законодателство. По отношение на Индийския океан а, и на жълтоперия тунец, трябва да се борим с а, незаконния, нерегламентиран а, риболов. Направихме големи усилия да помогнем на други държави да спазват правилата. Така че, според мен, е важно да продължим да им помагаме в техническо отношение и да продължаваме борбата а, с а, нерегламентирания, незаконен а, и а, нелегален риболов с а, всички мерки и да прикамваме всички и да проверяваме дали те спазват е, договорните правила. По отношение на хуманното отношение към животните, със сигурност ще разгледаме този въпрос е, във връзка с насоките за аквакултурата. Със сигурност този въпрос ще се спомене и в стратегията от фермата до трапезата – да, разбира се, не изпускайте от очи Индийския океан, защото ще бъде истинска трагедия, ако се стигне до пълно изчерпване на някои запаси. Господин, госпожа Шабо, последният оратор. Благодаря, господин председател. Преди да задам въпроса си, благодаря Крис за чудесната работа, която извърши в тази комисия и ще ни липсваш. Господин комисар, това е един въпрос, но благодаря, че сте тук, благодаря за удните думи. Знае, че ние споделяме, вие и аз, необходимостта за една глобална стратегия за океаните, защото океаните това са, не е само риба, но също и знания, това е биоразнообразие, синя економика – това, са също, това е също енергетика, транспорт, е, управление и така нататък. Е, е, виждаме, че интегрираната политика от 2007 година, но все още не може, би, не може да включим тези въпроси. Бях за КОП-25 в Мадрид и видях колко беше трудно да се приеме идеята, че океана трябва да бъде в крайна. Е, окончателната декларация. Как ще работите с е, генерал дирекция Климат? Е, говорихме също и за ситуацията в Балтика, Средиземно море, в Черно море. Има много се... връзка между тези водни площи, които трябва да разберат нашите граждани трябва да има сътрудничество между всичките дирекции. Как е, ще успеете да изградите това стратегическо виждане? Не е ли време да се, е, да се изготви наистина този глобален план за океаните? Мистер Господин Писаро. Okay. Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Благодаря, господин е, председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за ясните думи, но искам да се върна върху фонда за морецата. Ние сме много притеснени от някои закъснения, които се установяват. Аз съм докладчик в сянка за моята група, участвах в трилога с вас. Ако държавите членки не могат да ползват фондовете, които да функционират идната година, това е нещо, което ще е много обезпокоително. Такъв е случая и закъснението за годишния план. Имате ли някаква преходна стратегия, която да позволи да се обхване да се обхване един необходимия преходен период и вашите политически намерения, когато става дума да се подкрепи дребния занечиски риболов, имаме усещането, че това не е достатъчно, че печалбата отива Господин кораби. Благодаря. Ще поискам едно уточнение и ще задам един въпрос. Уточнението ще бъде нещо свързано с опор. Доколкото разбрах, целта на опор ще бъде възстановяването на рибните запаси и възстановяването на максимално устойчив улов до 2020, 2020 година. Аз ви разбрах, че през 2022 година трябва да започне цикъл на реформи. Това е езикова промяна ли е или са се променили плановете ви. И имам въпрос, свързан с държавите в Северна Европа. Как можем да участваме в реформите на ОПОР и как можем да направим оценка с участието на Норвегия на резултатите от ОПОР и как можем да ги включим в следващия цикъл на планиране. Благодаря, господин Гонзалес, е, последния оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря за направените усилия и за това, че посветихте тези последни месеца на проучването на един сектор, който е толкова сложен. Що се отнася до Брекзита, който наближава, секторът е доста обезпокоен възможността за Брекзит без споразумение е нещо напълно възможно. Предвидени бяха помощи в случай на Брекзит без споразумение. Господин Барние е този, който договаря нещата. Предвиждате ли възможност за нов регламент, който да ни помогне след 2020 година, ако не успеем да постигнем споразумение е, до края на 2020 година в, по зеления, зеления пакт е, всички сме ангажирани, обаче е, риболовците не са виновни за това, че има проблеми с, свързани с климата. Така че трябва да се държи сметка за това малките риболовни дейности изчезват, е, нямат възможност за улов и като се говори, че трябва да има нови риболовни кораби, трябва да има и двигатели, които, е, които да излъчват по-малко въглероден двокис. Трябва корабите да могат да намалят е, отделения въглероден блок и съм, съм сигурен, че комисията ще предвиди помощи в това отношение, защото това е приоритет. Okay, Thank you. Would you like to specific... Господин комисар, ще отговорите ли на тези четирима колеги? Благодаря ви за въпросите. Първо госпожа Шарбо. По отношение на управлението на океаните и срещата КОП-25. Да, трудна беше тази среща и мога само да благодаря на моите служби, на изпълнителни заместник председател Франс Тимърманс и на генерална дирекция Клима за техните усилия да поемат лидерство. Трябва да благодарим и на Мадрид за това, че предложиха домакинство, заместиха Чили и се справиха в много кратки срокове. Но независимо от изхода на КОП-25, 2020 година ще бъде година с добри възможности за океаните. Първо, ще има среща в Китай, в Кунминг, по Конвенцията за биоразнообразието и океаните ще са част от темата. След това, новата стратегия за биоразнообразието от 2030 година, океаните ще са част от нея. Ако искаме повече устойчивост, ще трябва да обърнем внимание и на това. Освен това, ще има конференция в Лисабон на ООН. Ние ще поемем водеща роля преди Кунминг. Така че 2020 година ще дава възможност да обърнем внимание на океаните. Винаги съм казвал, че зелената зеления курс няма да успее без синя стратегия, защото зелено без синьо дава просто жълто. Господин Пезаро ми зададе въпрос за забавянето във връзка с фондовете за морско дело и рибарство. В момента тече процедура съвместно вземане на решение. Аз участвам в трилозите, участвам в разискването на всички въпроси, заедно с моите служби. Хрватското председателство вече пое добра роля и се зае с преговорите по МФР, но също така обръща внимание и на крайбрежните общности, които зависят от рибарството. Предложението в рамките на МФР във връзка с малките риболовни предприятия. Вие ме попитахте цикълът, за цикъла на реформи на опор. Аз самият никога не съм използвала този термин. И затова ще бъде ясен. Опор трябва да бъде променена. Трябва да се предприемат всички необходими мерки, но не бива да забравяме едно. Цялото законодателство и особено онова свързано с опор, което приемаме тук, засяга общностите, които зависят от рибарството и са нужни мерки за допълнителни инвестиции и така нататък. Всичко това трябва да бъде проверено и оценено преди да направим изводи и да променим мерките. Опор трябва да бъде много по-широка и в момента има аспекти, като климатичните изменения и други дейности, които не са застъпени в опор. Питахте ме за Норвегия. Норвегия е ключов партньор. Аз се срещнах с а, ресорния министр преди коледа. Срещата беше много положителна. Другата седмица ще бъда в Норвегия. Ще говорим предимно за арктическите политики, но ще се срещна и с заинтересовани страни във връзка с рибарството. Искаме Исландия и Норвегия да влязат в по-тесен диалог с нас, да има правила, които нашите рибари вече спазват. Искаме те да въжат и за тях. И последният въпрос на колегата Гонзалес – много ясно ще отговоря не. Рибарите не са единствените, които са предизвикали лошото състояние на рибните запаси. И за това връзка с опор говорих за риболовното усилие. Климатичните изменения, нитрати, климатични е, изменения се отразяват на рибните запаси. И за това винаги твърдят, че Фонда за морско дело е едната възможност да окажем помощ на рибарите. Опор трябва да бъде прегледана и да се направят промени. И трябва да бъдат включени всички важни фактори. А по отношение на вашата покана, разбира се, готов съм да посетя крайбрежните общности. Благодаря за всички а, е, въпроси. И ние благодарим, господин комисар. Доста е, неразностранни въпроси ви се зададоха. Вие се опитахте да отговорите на всички. Е, и знаете, има такива моменти, в които е ясно, че една среща ще бъде тежка и човек иска само да оцелее след нея. но вие споменахте неща, които изискват планове. Например, за защитените морски зони, трябва мерките да бъдат прилагани и имаме нужда от план за действие, за да знаем как ще изпълним тези амбициозни цели трябва първо да знаем какъв е планът, за да се справим с предизвикателствата и след това да го изпълним. Не искаме само да говорим, а и да действаме зад колисите, как, така да се каже. Много ви благодаря и ви пожелавам много успехи в следващите 4 години и половина. Do you do a small break now, or you continue, or you do a small break? Uh, we continue. Oh. Yeah, yeah, we, no, we're, we're, there's no... Така, продължаваме. Няма почивка за нас, господин комисар. Ако искате да останете още малко на, на заседанието ни, сте добре дошъл. I hope we will see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 So, could you please take your seats? Така, моля да вземете отново местата си. онези, които не искат да присъстват на заседанието, моля да напуснат залата. Okay, we're going to start the next item. Сега следващата точка от дневния ред. Започвам обсъждането и сега. Let me remind members of the committee. Нека да ви припомня, че целта на опор е да се увеличат рибните запаси до 2020 година над а, максимални устойчив а, улов. А, през декември се обсъждаше този въпрос. Бяха определени квотите за общо допустим улов за 2020 година, а представителите на комисията казаха, че се изпълнява с решенията на последния съвет. Целта да се достигне общопустим улов. Неправителствените организации не са съгласни с това изказване на комисията и тяхната оценка е, че по никакъв начин не се постигат целите за възстановяване на запасите. И сега давам думата на господин Фрис от името на комисията, който ще обясни какво е решението на комисията. Много благодаря за това въведение, което обобщава доста добре нещата. След съвета имаше много критика към нас и имаше голям спор между онези, които твърдяха, че правим твърде малко и другите, които твърдят, че сме направили доста за опазването на морското биоразнообразие. Ще кажа няколко думи за достигането на целта за максимален устойчив улов през 2020 година. След това ще се спра на специфичното положение в Средиземноморието и ще кажа нещо за економическите резултати. Както господин комисарят каза, това, което също е важно, е какво печелят рибарите от своя занаят. През последната година 59 от 81 вида достигнаха нивото на максимален устойчив улов. Тази година те бяха 62 от 78 и това беше резултат от съвета по рибарство, съвета на министрите по рибарство. 78 са на брой е, рибните запаси, за които а, имаме достатъчно данни, е, възоснова на които определяме максимално устойчив улов. Виждате три различни а, категории. А, на първо място запасите в териториалните води на Европейския съюз и те са под юрисдикцията на Европейския съюз. В втория случай това са споделени рибни ресурси с Норвегия и а, третите запаси се намират а, в териториалните води на крайбрежни държави, с които трябва да се водят преговори а, за а, се договорят улова. 99,3% от рибните запаси в Европейския съюз са на ниво максимален устойчив улов. Тоест, потребителят, който купува риба от водите на Европейския съюз си купува на 99,3% риба, която гарантира максимален устойчив улов. В другите случаи ще, сега ще говоря за случаите, в които не се достига този максимален устойчив улов. В първия случай това са споделени е, рибни запаси, е, като например с е, Норвегия. И не може съвета на министрите да определя квотите. Дори и ние да определим квоти като Европейски съюз, третите страни не са длъжни да се съобразяват с това. В третия случай имаме изчерпани рибни запаси. И все по-често има ситуации, в която рибните запаси падат под границата необходима за възпроизвеждане на вида. И а, тук не говорим изобщо за максимален устойчив улов. А, а, тези рибни запаси изобщо не трябва да бъдат ловувани. И от 53 рибни видове в водите на Европейския съюз, 6 са в такава много лоша ситуация под прага на възпроизвеждане. Ще дам два парим, примера за рибни видове под а, нивото на биомаса. И а, на това ниво вече няма достатъчно млади риби, които да гарантират а, а, възпроизводството на рибния запас. В първият случай, източно-балтийската треска, причините са различни твърде много риболов от една страна, но също така и промени в морската среда, като например твърде много нитрати от селското стопанство, липса на кислород, младите риби не намират храна и умират. И това намалява, намалява а, рибните запаси като цяло. Вторият случай а, е треската от Келтско море. А, тук а, риболовният натиск беше много сериозен. А, тоест, риболова е едната причина за намаляване, а другата причина са климатичните изменения. Виждаме ефектите на климатичните изменения в нашите морета. Водата се затопля и рибните видове мигрират. Виждате на тази графика движението на запасите от, на треска от Келтско море. от 7000 тона в момента запасът е 1000 тона, т.е. изключително силно изчерпан е. И ако ви харесва червения цвят, това са докладите на научните а, среди. Какво означава това за управлението на рибарството? за Балтийско море и за Западно-Балтийско море от 3 години имаме европейско законодателство за многогодишни планове за управление, приети от парламента и съвета като съзаконодатели което забранява на съвета да приема квоти над определено ниво. А, така че се забранява в Балтийско море целенасоченият риболов. А, това е решение на съвета. И дори и а, забранени са всякакви квоти, така че приловът всъщност а, е много проблематичен за риболовците. А, по отношение на възстановяването на рибните запаси, целта е спешно да се възстановят рибните запаси до устойчиво ниво. И на срещата на съвета имаше избор или да се приемат много ниски квоти а, за общ допустим улов а, в а, Балтийско море, защото треската всъщност е прилов а, и може треската да бъде оловена, когато се ловува друга, други рибни видове. Това беше едната възможност. А, другата възможност е да се ограничи прилова от треска по два начина – като, например, да се ограничи ловът на пикша и други дънни видове и а, да се договорят много ниски квоти за общопустим улов а, или пък да се приемат избирателни мерки. За да има законно решение на съвета във връзка с законни квоти за прилов, трябва да е ясно, че а, одобряването на такива минимални квоти за прилов а, а, са сред много спешните и необходими мерки. Какво е а, положението в Средиземноморието? трябва да се свърши много работа. Положението е по-лошо, отколкото в Атлантическия е, океан. Виждаме а, спад в смъртността на рибните запаси, увеличаване на биомасата. Това са средно силни тенденции, но дългосрочно се надяваме да се подобрят. Твърде рано е да се каже дали това ще доведе до сериозна промяна, но се надяваме да е това. В Средиземноморието през 2020 година имаме специална, специален регламент а, за риболовните възможности в Средиземноморието и Черно море. Има редица нови мерки, които са включени, които са прияти през последните години. Декларацията от София, например, и а, обща декларация на всички средиземноморски държави, които обединяват усилията си за подобряване на положението в Средиземноморието. Също така има многогодишен план на Европейския съюз за дълбоковидните запаси. 10% намаляване на квотите за риболов и а, допълнително намаляване на риболовното а, усилие а, в следващите няколко години. В Адриатическо море. Има многогодишен план за дълбоковидните видове. 12% намаляване на риболовното усилие 2020-2021 година. Малките пелагични видове, за тях беше прието намаляване от 5% за годините 2019-2021 година за годишния улов И накрая някои специални случаи, змиорки. А, има забрана за три поредни месеца, които трябва да се приложат от държавите членки в а, а, Черно море също трябва да се приложат някои искания на комисията за Средиземноморието, Генералната комисия. Какви са изводите? Тенденциите са положителни преди няколко седмици бях във вашата комисия и дадох обзор на економическото положение в областта на рибарството. И казах, че има връзка между устойчивия риболов и економическите показатели. Колкото по-устойчив е риболова, толкова по-устойчиви са печалбите и заплатите на рибарите. Повечето социоекономически индикатори ще се подобряват през 2020 година. От економическа гледна точка общите, общото решение за квотите са на стоеност 5,3 милиарда. 15% е маржът от печалба това е осреднена стойност. И виждаме, че тенденцията се потвърждава. Тези флоти, които а, практикуват устойчив риболов, а, имат по-добри резултати. В а, Балтийско море положението е а, много тревожно. Е, то остава а, много а, лошо заради а, треската още по-лошо е положението в Келтско море и цели сегменти от флоти в някои зони са особено силно засегнати. Надяваме се, че все пак посредством предприятите мерки да преобърнем ситуацията и да се върнем към добро състояние. Изключенията са по-тревожни, защото някои видове намаляват и това е заплаха за тяхното оцеляване като цяло. Благодаря ви за вниманието. Да, благодаря ви, господин Фрис. Благодаря за тази доста пълна картина Разбираме, че комисията и съвета правят всичко възможно, за да се подобри ситуацията. Картината е доста мрачна. Защо има толкова а, голяма разлика меж... в тълкуването между на а, така, групите за околна среда и а, мнението на комисията. Ние можем да измерваме е, на базата на данните, с които разполагаме. Имаме научни доказателства. И е, всичко, което предприемаме, става на основата на тези е, измерени стойности. Е, кънтри, е, държавите имат свои решения, имат е, също данни за ситуацията, но що се отнася до Атлантическия океан, е, е, става дума за рибни запаси, които действително са част от тези специални категории, които споменах. Аз не бих казал, че картината е толкова драматична. Не, в общи линии може да се каже, че картината е добра. Е, Европейския съюз е, през последните години предприема много интензивни мерки – Изключенията ме тревожат. Става дума за две изключения. Много от НПО-тата са особено критични. Те е, се интересуват най-вече от е, научно-консултантските заключения е, и те са обикновено твърде детайлни трябва при всички положения да се ръководите най-вече от отговорния е, принцип е, на предпазливостта. Не, е, много често не става дума за критерий, който подлежи на измерване, но при всички положения комисията и съвета трябва да поемат тази отговорност, за която споменавам. Президент, мерси. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Фрид за подробната информация. Вече имахме възможност да разговаряме през декември с вашия колега а освен и до Деве с а, е, господин комисаря, но а, е, ние сме доволни, че имаме е, такъв разговор между нас. Това е единственото място, където се извършва публично такъв а, дебат. И това е важно в един момент да има такъв публичен дебат, както казах и на комисаря, като му казах, че формата е малко притесняващ за нас и за много хора, защото, както вие казахте, вие сте между чука и наковалнията. Някой счита, че се престаравате, други пък, че не вършите достатъчно работа, но вече имах възможност да изразя вижданията си, че, е, че за това, че в регламента някои неща, свързани с техническите мерки. Вие ни представяте също и правни, законни аргументи за да подкрепите това, но тези технически мерки, които бяха прияти от началото на 2019 година, е, но ги няма в решението на съвета през декември. Е, мерките бяха прияти съвместно с е, съвета, но през ноември 2019 година, значи това, което се състоя в началото на годината, имаше отразение върху промяната на корабите през юли. И тези промени не бяха оценени, не се знае дали те са имали някакво влияние и въпреки това през декември вие предлагате но отново да се сменят корабите. И междувременно, през ноември 2019 година имаше делегиран акт. Аз също така се запознах с този делегиран акт във връзка с план за управление на водите в северо-западната част, където е и Келско море, където също има технически мерки, но не намираме този фамозен траулер, за който се говореше. Никъде не е записано това. Обаче през декември изведнъж се появява. Е, единствената разлика между двете е, че всъщност парламента не можеше нищо да каже през декември по този въпрос. Така че ми се струва това е малко странно и огорчаващо, защото сега нямаме, нямахме възможност да го говорим през ни октомври, ни е, по-рано, но извън се появява нещо през декември. И е малко жалко. Това точно потвърждава не искам да кажа, че не е нормално, но това е, подсилва убеждението ми, че метода трябва да се преразгледа. Имам един е, също въпрос като говорим за е, рибата в Келтско море, е, треската, е, разбира се, треската не обича топлата вода и заминава на север. Добре, ако, ако Келтско море се затопли толкова, че е, треската изчезне от Келтско море. Добре, какво означава това? Няма да ловуваме там ли? Просто трябва да се отговори на този въпрос. И сами като че ли си създаваме затрудненията в това отношение. Okay, uh, two points there. The first... Uh, два въпроса. Uh, очевидно uh, ще се занимава комисията е, и е, екипа на господин Фрис с е, този въпрос. Какво ще кажете за процеса на взимане на решение? Как точно протичат нещата, господин Фрис? Е, Едно прието от съвета решение на практика е в основата на всичко това, което се отнася до улва на треска, на меджити и така нататък. В Келтско море и в другите е, риболовни е, райони. И това на практика, когато вече има установено намаляване на запасите, застрашаване на устойчивото развитие на видовете, това означава, че трябва да се вземат решения за намаляване на улова и на първо място на приулова. Съвета взима това решение и вие знаете, че в момента ние водим едни много сериозни преговори във връзка с плана за управление на рибните запаси. В плана има едни много стриктно но определени задължения във връзка с възстановяването на запасите това е свързано естествено и с задължения за намаляване както на прилова, така и на улова. В някои случаи става дума за един законодателен механизъм, който цели намиране на решение, което да удовлетворява всички заинтересовани страни. Е, има все пак немалко видни дуве в Келтско море, които е, не се свързват с никакви ограничения и намалени квоти. Е, има е, така наречени общи или съвместни е, препоръки за държавите членки в момента, в който е, постъпят тези е, препоръки от държавите членки, комисията го обобщава и подготвя предложение за регламент. Разбирам, че това е отговор, това е формализма, но това, което искам да подчертая, не е волята на комисията да намери решение и да сложи нещо на масата. Това, което казвам, че трябва наистина да си поставим въпроса за формата, за да не изпадне в тази странна ситуация, където през януари приемам нещо, през ноември приемам друго и през декември нещо друго. И всичко това с чувството, че нито неправителствените организации, нито сектор, риболовния сектор, нито учените – могат да се справят, да разберат до къде са стигнали. Така че трябва, може би, да работим по това. Окей, okay. Mrs. Uh, колегата Гилера. Да. Всъщност, имам чувството, че това, което ни беше казано, има положителни неща. Някои неща остават висящи, вярно е, но видя все пак, че нещо се прави, има някакво развитие, което е положително, защото нещата не са прости. И аз съм съгласен с господин Гърскин, т.е. по някои неща трябва да се поработи повече, но е, исках да говоря за Средиземно море и както беше казано, има паза за управление само за траулерите и за дълбоководните е, риби. И мисля, че до няколко години ще има чувствително подобрение. Вярно е, че след 5 години ще трябва да се промени с 30% риболното усилие освен това трябва да си зададе въпроса за е, лова на е, мерлуза, където в миналото имаше много затруднения. Сега, разбира се, има и други проблеми. Знаем какви са затрудненията с Средиземно море. Това не е море, което да се управлява само от Европа. Има и трети страни от юг. И а, е, имам сериозни съмнения дали тези други страни по същия начин управляват риболова си. Често не е така. Но независимо от това, ние също носим нашата отговорност и трябва да вървим напред. По отношение другата тази част от Средиземно море, пак в европейския контекст, мисля, че трябва да продължим с плановете за управление и, и, и трябва да го направим на основата на това, което сме се ангажирали. За сега сме говорили само за траулера, но е, казват, може би, че това е е големия враг, с който трябва да се преборим, но може би има и други, е, други риболовни уреди в други зони, където да, които да създадат много по-сериозни екологични проблеми. Добре, как трябва да работим, за да по е, за да подобрим нещата за рибата в Средиземно море. Мисля, че е, Европейския съюз носи отговорност. Вярно е, че някои зони са споделени. Говорих с мароканците, поне път ситуацията е различна. Но има някои видове, които са е, по които се работи в рамките на конвенции, но за други видове, ако няма някакви конвенции, трябва да видим какъв е потенциал само на европейското законодателство. А за някои видове трябва да се продължат усилията, трябва да се говори за намаляване на риболовното усилие, но установили сме ефект от това нещо. Donc, en fait, euh, pour... Всъщност, госпожа Рус, за да стигнем до някакъв баланс, ни липсват данни за запасите, но какво ще направи комисията, за да подобри броя на запаси, за които имаме вече данни? Well, let me add one to those. Um, sort of talking about... Да, от нас състояние на запасите, данните, с които разполагаме, естествено това предполага много точна оценка. Е, миналата година ги дадохте е, определени данни някъде по средата на миналата година. Е, веднъж ставаше дума за 59 е, запаса, след това за 25 запаса. Малко по-късно през октомври очевидно картината е много диматична. И сега вече имаме 115 категории как точно да оценим в крайна сметка нещата. Не става ли дума за точна статистика в този случай, за да можем да направим а, действително едно, едни по-прецизни анализи и заключения? Келтско море, какво става с треската? По отношение на Средиземно море знаем, че предстои много работа и оценката на запасите и броя на запасите. Да, благодаря. Благодаря за тези въпроси. Кеотско море. Нашият приоритет всъщност е насочен към възстановяване на запасите. Не става дума само за уточняване на ситуацията. Става дума за това да опазим и да започнем да възстановяваме запаси, които съществуват от столетия, за да не кажа хилядолетия в тези води. И отговорното управление е, предполага възстановяване на тези запаси не означава, че критикувам е, риболовната общност. Е, те, тези хора вършат чудесна работа. Е, Великобритания има много опит в това отношение, но независимо от усилията на риболовната общност, в крайна сметка запасите са в критично положение – лошо е естествено, че океанолози, биолози и така нататък не, не са в състояние да е, предложат някакви е, е, мерки. Естествено, трябва да намалим всички видове стрес за видовете, включително и замърсяване от селско стопанство, от морски транспорт. Комисията е наясно с всичко това трябва да търсим един много по-всеобхватен подход. Средиземно море. Действително. Много сложна ситуация и там. Имаме е, план за управление за Западното Средиземноморие. Това е инструмент за постигане на максимално устойчив е, улов е, но става дума за обхващане на комплексния характер на е, риболова в Средиземно море, е, тъй като е, през тази година очевидно нещата няма, може би, да се е, решат. Следващата ще бъде от много голямо значение. Генералната комисия за Средиземно море е, е, ще трябва всъщност е, да е, обхване цялата структура, цялата организация на риболовната общност в държавите около Средиземно море, за да се предприемат всички възможни мерки – Препоръките е, на Генералната комисия се е, следват от нас много стрикно. Ето, Адриатическо море е пример за това. И а, е, маринологията, а, така, изследванията на морето а, и на морската среда предлага определени данни, ние ги събираме, анализираме е, естествено и към е, Европейския фонд за морско дело и рибарство и има едно научно звено, което се занимава с тази дейност. И точно когато имаме е, нови данни, се появяват и нови елементи, тъй като нещата се развиват много динамично. Това, което трябва да направим е да ускорим процесите, да се опитаме да направим е, така, много бързи партньорски проверки, включително и по отношение на събирането и анализа на данни. Опитвам се да представя методология, която действително подлежи на измерване, която е измерима. Имаме и едни много по-трудно измерими форми на оценка опитваме се при всички положения да обхванем всички индикатори, да обхванем всички членове на риболовната общност. Но само с да, тук се работи добре, тук се работи зле, в крайна сметка не можете да измерите нещата. Това не може да бъде е, надежна, научно обоснована концепция. Трябва да и имаме е, една методология, която последователно да прилагаме и именно в името на последователността прилагам този подход, който започна да се прилага от миналата година, да продължи да се прилага. И когато говорим за е, предпазливост, имаме предвид е, е естествено и е, е научната експертиза, консултациите, ние в крайна сметка не знаем в някои случаи как какво е нивото на запасите, какво е нивото на биомасата и така нататък. Събираме данните, е, ръководим се от трите критерия, които подлежат на измерване и според мен по тази причина методологията е по-надежна. Предлагам да продължим с нея, да не я сменяме всяка година. Е, бихме искали да отбележим успех, прогрес. И ми се струва, че през последните години все пак е, има е, една такава положителна тенденция. Е, следващият оратор. Благодаря, господин председател. Говорихме за биоразнообразието, говорихме за парковете за вятърна енергия в морска среда. Всичко това е свързано естествено и с страховете ни от климатичните промени. Бихте ли ни казали за причинението от човека щети, които водят до това критично ниво на запасите от треска, да кажем, в някои риболовни участъци. Много важно е, е да е, ситуацията, включително и по отношение на човешката дейност и то по е, чисто емпиричен начин да се опитаме да решим проблема. Е, имам предвид да кажем, е включително и температурата е, в района на Келтско море и температурата на водата, не само на въздуха. Аз винаги мисля, че трябва да погледам първо себе си и съм сигурен, че много тежки ситуации са причинени от нас. Независим, независимо Всъщност, когато говорим за треската в Келтско море, аз мисля, че освен импулсния риболов, има и други причини. Едва ли това е главната за изчерпването на запасите. Аз се надявам да събера повече информация, повече данни, за да продължим диалога. Има и още нещо. Ще имаме среща в а, сряда, а, свързано с а, въздействието на ветропарковете върху а, морското биоразнообразие. А, има ли а, идея комисията а, за връзката между интересите на а, риболовната индустрия и на зелените енергии и ветропарковете. Знаем ли как това ще се отрази на морското биоразнообразие и на запасите, особено в Северно море? Защото тук се намесваме в природата, полагат се електрически кабели, да не говорим за самия процес на строителство, който ще продължава, който продължава години и това ще се случи за в бъдеще. Виждате ли конфликт между тази а, част на економиката и а, опазването на биоразнообразието. Ед, едно от големите предимства е, че супертраулерите не могат да навигират между отделните а, перки на ветропарка. Само нещо. А, смятате ли, че си играем с майката природа повече отколкото трябва? Например, аз съм чувала, че е, е, риболов на определен вид, който е бил забранен, е, в момента не е ясно защо това е направено, защото този вид риба се храни с треска, с малки риби. И аз мисля, че трябва много сериозно да се вглеждаме в естествените процеси. Не знам какво да ви отговоря, какъв ще бъде отговорът. Отдавна работя по тази тема. А, и има хора, които се вглеждат твърде много в а, природните процеси, а, други защо не поглеждат майката природа. Не знам кой е прав. Но ако погледнем а, околната среда, т.е. ако се грижим за околната среда, като а, човешки същества, Виждаме, че има драстични примери, когато не сме го направили и това е имало сериозни проселици. Така че аз смятам, че а, трябва да го направим. А, така, статистика в. А, стат, статистиката в съобщението на комисията твърди, че 99,3% от рибата в търговската мрежа е от устойчиви запаси. Вие казахте, че потребителите могат да са сигурни, че е, купуват риба от устойчиви рибни запаси. Но предполагам, че не може да кажете, че 99% от а, е, е, извадената на брега риба е от устойчив а, улов и не може да се игнорира целият улов, който не е бил разтоварен. Така че тази статистика всъщност предполага, че не се спазват разпоредбите за разтоварване на риби. В противен случай този висок процент от устойчив улов няма да изглежда точно по същия начин. Така, следваща точка от дневния ред. Господин Вандален искаше да представи а, резюме. Искате ли да говорите за вашите изменения? Извинявам се, че Дойдох а, късно, а, самолета ми закъсня. Имаше критики към а, моя доклад. Разбрах, че а, комисията е направила добри предложения във връзка с а, а, източно-балтийската треска. А, дали трябва мерките да въжат и за западно-балтийската? Аз мисля, че да, защото става въпрос за общо пространство. А, рибари, които ловят на запад, западно-балтийско море, имат и квоти за източно-балтийско море. А, и въпросите са, проблемите са свързани има и економически аспект. Ще кажа защо. Има големи проблеми в, за западната треска преди е имало много по-високи квоти. Сега квотите спадат с 60%. Това е всичко друго, но не и устойчивост. А, и е, сега положението е такова, че е, помагаме на балтийските и на полските рибари, но не помагаме на дъчаните и на германците. Така че, според мен, всички мерки за подкрепа трябва да въжат и за германските рибари. И самите рибари казват, че са готови да действат в посока устойчивост. Регионалните правителства ги подкрепят. Е, от всички партии в е, Шлезвик Холштайн. Има зелен министр, който има същите искания. В е, Мекленбург, предне непомерание има министр на околната среда, който също е на същото мнение. И Бундестага вече е предоставено средство за съфинансиране, така че на това място можем да постигнем напредък за устойчивостта, за рибарите, за да може по социално приемлив начин те да се отеглят от пазара, за да се възстанови рибния запас от Балтийска треска. Въпросът е къде, в какъв формат разговор ще бъде най-полезен. Трябва ли да отидем на място, да говорим с рибарите, да им кажем, ние ви помагаме, като ви контролираме повече? така че радвам се на консултациите. Ще подчертая, че за мен е много важно след разговорите на място да се предприемат мерки за всички рибари в Балтийско море. Не знаем какви са причините за намаляване на рибните запаси, дали само риболовът е виновен, дали грешки от миналите години. Комисията не може да покаже всички взаимовръзки и не можем да гарантираме, че западно-балтийската тръска ще се развие положително за в бъдеще. Така че важно е да действаме още тази година, да не чакаме новия фонд. И още веднъж мерки за всички рибари под цялото Балтийско море. Благодаря, господин Хербст не чух гласове против вашето предложение. Комисията протестира срещу част на вашите предложения, а именно с това, че рискуваме пари да бъдат платени за преустановяване на риболова и намаляване, намаляване на флотата. А, така че въпросът е дали трайно да се намали флотата или не. А, също така, комисията каза, че вашите изменения предотвратяват трайното намаляване на флотите а, и по този начин а, се поставя под въпрос ефекта от тези а, мерки. Можем да говорим за всичко свързано с а, правилата. Аз също а, искам флотите трайно да се намалят. Точка. Да, може би трябва да говорите с представителите на комисията, когато а, разисквате измененията. С това искам да ви благодаря. 9.45 сутринта ще се срещнем за а, да гласуваме. Благодаря и на а, преводачите и съжаляваме, че бяхме толкова бързи.